по си сътрудничество с парламента, в това число с Комисията на Европейския парламент за развитието по този много важен кръг от въпроси. Благодаря. Уважаеми дами и господа, колеги, приключихме разискванията за днес. Утре в 12 часа ще е гласуването на последния доклад. Лека нощ на всички!